Le président de la République de Haïti. Президента на Република Хаити. Können ja mir mein Rednerpult hier hinstellen? Liebe Kolleginnen und Kollegen, Уважаеми колеги, почитаеми господин президент Мартели, взаимоотношенията между Европейския съюз и Хаити са от изключително голямо значение за нас, господин президент. Земетресението, което на 12 януари 2010 година унищожи на практика Хаити и а, Хаити даде скъпи жертви, над 2000 загинали и а, около 1 700 хиляди без, останаха без дом. Всичко това, цялата тази трагедия, наложи да се предостави голямо количество помощ, хуманитарна помощ за Хаити. И Европейския съюз е изключително важен донор за Хаити. Вашата страна трябва да продължава да се бори с устраняване на щетите и последствията от земетресението. Но тази година не ви пощади природата. Ураган Санди също премина опустошително над страната ви. което отново изисква бързи мерки за подпомагане на хората в страната. Това от своя страна предизвика и бързата реакция на Европейския съюз. Ние искаме да помогнем на вашата страна. Искаме да ви помогнем да бъдете економически и политически устойчива държава, която може да разчита на себе си и може да даде своя принос за намаляване на бедността. Ние се надяваме, че ще може да се установи трайна демокрация в страната и стабилно развитие. Има огромни предизвикателства пред вас, господин президент Мартели. Вчера дебата в парламентарните комисии подчерта още веднъж, че ние много добре осъзнаваме пред какви предизвикателства сте изправени сега, три години след е, голямото предизвикателство и катастрофа във вашата страна. Е, изключително трудни са условията на живот е, за хората в Хаити. 3400 спешно се нуждаят от жилище и в процеса на възстановяване е необходимо да се намери най-удачното решение. Трябва да се води и а, битка срещу бедността. Необходимо е да се установи правова държава. Необходимо е да има ясно изра... ясна реформа в съдебната система, която да доведе до това. Необходимо е и финансиране. Какво можем да направим ние в Европейския съюз? Нашите международни ангажименти са ясни и ние продължаваме да ги спазваме, особено по отношение на вашата държава. Ние следва да спазим нашите обещания, които сме дали на страната ви. Необходимо е да про- проявим солидарност към всички граждани в Хаити. А вие от своя страна имате изключително амбициозна програма за развитие. Вие сте надежден парламент на а, Европейския парламент. А Европейския парламент ще направи всичко по силите ни, за да може наистина да а, спазим финансовите ангажименти и хуманитарни ангажименти, които сме поели. Затова е, също така за нас е изключително важно да отстояваме и да се борим за амбициозни размери на европейски бюджет, за да можем наистина да продължим политиката на солидарност с вас. Господин президент, за мен е висока част да, дам, да ви дам думата и отново добре дошъл в Европейския парламент.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 дами и господа европейски депутати. Чест е за моята страна, че сте ме поканили тук в престижния ваш парламент в Страсбург. Бих искал да ви благодаря за това. Дами и господа депутати, идвам тук с моето верою Верою, което беше и ваше в превратни моменти, което позволи да се извърши френската революция, което ви позволи да възкръснете след Втората световна война, кое, което срути срина берлинската страна и което вдъхнови Полари Спак. Искам да ви кажа, че въпреки превратностите на историята, въпреки а, болките и страданията, Хаити не се отказва. Бавно и постепенно Хаити надига глава. И това е добрата новина, която бих искал да споделя с вас. Промяната дължим на коража на нашето население, на упоритостта на нашето управление, но също така и на дейното сътрудничество и помощ на Европейския съюз. Най-важният е, наш е, приятел. Благодаря ви. В това виждам е, признак белек на историята – затова ние не можем да бъдем безразлични пред е, финансовата криза, която ви грози и която има последици и за нас. Обеден съм, че обединена Европа, т.е. още по-силна Европа, ще намери е, необходимите решения за за да възстанови своята економика. Обеден съм, че рецесията не е постоянно явление. Дължината на кризата зависи от скоростта, с която се вземат решения и се прилагат мерки. В лицето на Марио Драги и Кристин Лагард, и цитирам само тях, разполагате с едни от най-добрите мозъци в света, които ще помогнат да овладеете и преодолеете кризата. Благодаря ви за вашата щедрост, за вашата солидарност. Искам да ви припомня, че ние не можем да се отървем от бедността само чрез благотворителността. Certes, Haïti a encore besoin. Хаити има нужда от помощ, но хаитянците имат предимно нужда от продуктивен труд, от търговски обмен, от преки инвестиции. Хаити се намира в на американския континент, близо до Северна Америка, която се развива, и до Южна Америка, която този път не беше жертва на криза и която продължава своето развитие. Хаити е стратегическа платформа, предоставя добри условия за инвестиции, трамплин, който ще помогне и ще позволи на европейските предприятия да е, участват във възстановяването на страната и да си създадат е, челен е, стратегически център в региона. Хаити има нужда от летища, пристанища, пътища. Нашата почва е плодородна и ние скоро ще можем да се изхранваме и да изпълняваме изнасяме излишъка. А, нашата природа и нашия климат са уникални. Стотици е, хиляди километри плажове и девствена и недокосната природа. Фор Либерте, Рокай, Гуан, е, това са дълбоководни пръстанища, които са естествено защитени. Нашето население е младо, трудолюбиво, и предприемчиво. Затова днес искам да ви говоря за моята страна, да ви, да ви прикана да се възползвате от условията и възможностите, които предоставя моята страна за инвестиция. Нека да работиме заедно, за да можем ние да възстановиме своят своят финансов суверенитет и да се върнем на международните пазари. Аз съм тук за да помислиме заедно за нови споразумения за търговски обмен. Аз ви приканвам да работиме заедно за нови проекти, рентабилни, интелигентни. Нека да си сътрудничим за да, за да намериме, да издириме средствата за финансирането на тези проекти. Много от вашите пенсионирани ручители е, мечтаят за един по-добър и по-справедлив свят. Изпретете ни ги. И по този начин под, под, ще подпомогнете обучението на младите и на преподавателите им. Нека заедно да променим историята. Историята ни припомня, че имаме, че сме имали връзки с Франция, Англия, Испания, Полша. В една по-нова история до 1940 година имахме голям търговски обмен с Германия. Историята ще запомни това, което прави Европейския съюз в страните от Карибите, Африка и Тихоокеанския регион за развитието на страните от този регион. Европа може да се гордее с мястото, което заеме в света със своя а, е, своето воодушевление, с философските си течения, с решенията, които предлага за решаване проблемите на планетата, за инициативите, които предприема, за ролята, която играе за подпомагане на развиващите се страни. Е, европейската младеж не трябва да забравя, че страните от юга разчитат на нея, че не трябва да се затворя в себе си, че нейната щедрост, нейните избори ще превърнат света в по-справедлив, по-екологически опазен, по-демократичен, по-толерантен. Днес моята страна Хаиди е укрилена от, от, от това приятелство и върви напред. Ние отхвърляме клишетата, раз, разкъсваме старите вериги на заклеймяваме ми, миналото и искаме да тръгнем, да вървим напред. От година и половина моето правителство върви в тази посока, понякога с Разбира се, имаме проблеми, но мисля, че никой не може да отрече нашето добро желание да вървим напред. Тази година Хаити стана жертва в по-голяма или по-малка степен на ураганите Санди и Изак и още веднъж пострадаха хората, добитъка, селското стопанство – и още веднъж международната общност не закъсня с помощта си, за да строим и построим отново нашата страна. Но един ден трябва да да, да, да, да, да, да щупиме това, този порочен кръг и да изградим спиралата на развитието. Ние ние е, осъзнаваме нашата уязвимост и знаеме, че в бъдещите години с климатичните промени нашата уязвимостта на нашата страна ще бъде все по-голяма и по-голяма. Затова Хаити трябва е, да се развива и да работиме с други измерения, да работим за превенцията. Превенцията, превенция това означава да устройството на териториалното устройство на нашата страна. Териториалното устройство означава нашата страна да бъде по-малко уязвима, да, за, да укрепиме басейните, които чрез обезле... заради обезлесяване, ерозия и, или урбанизация заплашват сигурността. Да създадеме добри условия за живот за цялото хайтянско население. Разполагаме с средства за да може териториалното устройство да се превърне в действителен факт. Това са е, Националният център за геоспас... Е, геопространствени измерения и Центъра за развитие, който, който ви е подпомаган. Моята администрация ще използва тези средства за да постигне бързи резултати и за да можем да постигнем резултати във всяка област. Вие сте наш партньор. Европа е в челните редици. Европа продължава да въодушевява светът, който непрекъснато се променя. Но а, държавите не могат да действат самостоятелно. Те трябва да се обединят и да създадат едно свободно пространство на придвижване на хора и стоки, да си помагат, да, една на друга, като същевременно запазат своя идентитет. В, в нашия регион също, в Антилите, може да се създаде някой ден един съюз на независими държави, които да се възползват от уникалното си геостратегическо разположение. Това ще бъде гарант не само за стабилността в региона, в света, но това ще ни помогне да се развиеме, ако всички е, поемат ангажимента е, да се развиват в е, мир, прав... справедливост и солидарност. Европейския съюз подпомага държавите от Африка, Карибския басейн и Тихоокеанският регион и по този начин спомага за регионалната интеграция. Днешно Хаити участва в това развитие, осъзнава своето място, своята роля в региона, осъзнава и своите грешки и пропуски. Ние знаеме, че сме закъсня, че, че имаме известно закъснение, но вече не искаме да се самобичуваме, а да вървим напред и е, е, да запълваме празнотите. Това няма да бъде спринт, това ще бъде един постоянен маратон. Е, И Европа ни воодушевява в този смисъл, защото много държавите членки бяха на, на практика сринати преди 50 години, а днес те почиват на едни се солидни устои, които въпреки кризата ще им позволят да продължат да се развиват. Ние можем да вземаме пример от Европа, от начина по който управлява своята администрация, от европейската съдебна система, от образовейското образование, от начина по който Европа работи за възстановяване на економиката си. Успехът не познава граници и през време на моя мандат ще отдам всички сили за ограмотяването на населението на Хаити, борбата срещу корупцията, създаване на правова държава и се надявам, че резултатите няма да закъснеят. За по-малко от две години по повече от 1 милион деца, които до, до, до, до тогава е, нямаха нищо, се включиха в без, безплатната образователна система на страната. И това го направихме със собствени средства. Повече от 1 милион хора, които бяха останали без покрив, получиха а, е, свой, а, е, свой дом, благодарение също така на приноса на вашите данекоплаци. Бих искал да израза нашата благодарност и да им кажа, че солидарността е, постигна целта си и че най-уязвимите станаха бенефициенти на тази помощ, на тази солидарност. Все повече и повече се изгражда върховенството на е, закона. Създадахме е, необходимите институции. Конституцията бя, беше променена и влезе в, и беше приета е, съдебната система стъпи на крака. работи върховния съвет Създава се постоянна избирателна комисия, ще се организират избори за подновяване на една трета от Сената. Пресата се изразява свободно, нашите опоненти още повече. Корупцията отстъпва и организираната престъпност не е вече безнаказана. Бавно и постепенно правосъдието става по-справедливо. Що се отнася до правата на човека, аз не песта усилия за да бъдат ратифицирани колкото се може по-бързо споразуменията и, кору... и, и конвенциите, по които сме страна. Защо? За да постигнем справедлив достъп до труд, здравоопазване, закрила на малолетни и всичко това да стане действителност в моята страна. Вече първите резултати са видими. Господин председател, дами и господа депутати, в началото бе економическа Европа. Основателите на Европейската общност е, бяха разбрали значимостта на това явление. Нашия регион трябва да го разбере също. Е, с... Вие подпомагате е, развитието на нашите инф... инфраструктури. Неодавна беше отворен участък на национален път номер 3 в присъствието на комисар Пибалкса. И чрез строежа на, на тази е, магистрала ще, ще стимулираме развитието, економическото развитие на местните общности е, създадени бяха нови структури, имаме по, по, по, погранични е, митници и много споразумения за създаване на двустранни пазари. Още в началото на моят а, мандат аз стъпих на тези парадигми и, а, и се вдъхновявам от следващите, от вашите идеали, от идеалите на, на старата европейска цивилизация идеалите на е, Европейския парламент в Страсбург, идеалите за демокрация, онези идеали, заради които вие ни помагате, идеалите, заради които ме поканихте и а, е, поради които ми оказвате един приятелски прием. Благодаря ви. Благодаря, господин президент. Благодаря ви за думите. Благодаря ви и за това, че ни напомнихте за бащите основатели на Европа. Вашите думи ни дадоха насърчение, напомниха ни, че нашата интеграция е важна не само за нас, а и за други по света. Пожелавам ви по-нататъчни успехи в продължаващите ви усилия. Благодаря.